Uh, и така, драги колеги. Uh, can we laugh all? I just... What's so funny? Кое, кое е толкова смешно? Може ли всички да се посмеем? Да, господин Ставракакис, къде е бил на почивка? Очевидно не е в Брюксел, защото чудес, чудесен вид имате. Мисля, че трябва да пристъпим към началото на заседанието. Очудващо е, че няма много колеги, защото предпоследното разискване, преди окончателния доклад, е много важно. Днес ще чуем изложенията на докладчиците за напредъка в преговорите по отделните регламенти. Все още има няколко въпроса, които трябва да се по които още да се поработи поради е, хоризонталното им естество, начин по който ще се вземат решения за общия регламент. Също така на места говорим специално за преамбюла. И за това трябва да ви информирам, че сме приключили с преговорите по Фонда за регионално развитие, Кохезионния фонд, Още, още обаче ще има корекции, като приключим с общия регламент. Също сме приключили по Европейската група за териториално сътрудничество и Европейското териториално сътрудничество. Господин Бощинаро трябва малко по-рано да ни остави днес, понеже ще пътува към летището и затова имаме малко разместване. Почваме с най-голямата политическа група. Заповядайте. Да, гледам тук с другите докладчици, са докладчици Констанце и докладчиците Сянка. Е, всички, всички проявихме особено търпение и, и, и трябва да продължим в същия дух. Предния път ви казахме, че няколко от главите все още са отворени, но нямаше нещо, нямаше нещо особено, което не е свършено, нещо, което оставаше да се доведе до край. etc. We, we are well helped, but especially the compliment is to, for the Council because they changed their negotiator Понякога комисията се включваше и, и помагаше а, в координацията на, на преговорите и, успе, и успяхме, успяхме да стигнем до края. Без помощта на, на, на комисията като администратор нямаше да успеем да, да а, приключим. Ирландското председателство също имаше желание а, е, да се постигне повече, отколкото беше планирано в началото на годината. Така че напредък определено има. Второ, както казахте, готвим се за гласуване през юли. Ще трябва по-подробно да разискаме въпросите. Възможно е. А е, сега по-важното е, че има няколко глави, които, по които се водиха преговори, редица са затворени. По някои са останали някои дребни неща, които трябва да се доизчистят. Там, където не са затворени главите, мандата ни остава да въжи. Това ще се отрази на това какво точно ще гласуваме през юли но около 90% от, от членовете е, са готови, т.е. по тях е постигнато съгласие. Радваме се, че регламента за Кохизионния фонд, за фонда за регионално развитие са отбелязали е, напредък и се движат заедно, паралелно. Така че ще може да се гласува заедно по тях заседание на нашата парламентарна комисия. Тоест има добра съгласованост на, на процесите в отделните досиета. В контекста на общия регламент. Ще го гледаме и него във връзка с петте отделни регламента, но в крайна сметка трябва да доведем преговорите до край. Например, по социалния фонд, където има много неразрешени въпроси. Още доста, доста въпроси са отворени. Има още да се съгласуват неща с комисията по заедостта. Общия дял 25% от общо от структурните фондове какво става с кохезионния фонд. Но мандатът ни е ясен. Той е, е е, е, той е описан, заложен е, ясно. Така че, освен тия 25%, е, ще трябва да ги осигурим, трябва да осигурим и гъвкавост. Мнението на съвета е, че на този етап, в този вид, предложението не може да се приеме. Опитваме се да извлечем максималното от секторните регламенти. Сега ще очертая някои моменти и, после Констанце е, е, ще продължи, както обикновено. За какво става дума сега? В четвъртата колона виждате подробно резултатите. Един от най-важните моменти е тематичната концентрация. Това е ново кохезионно направление 2.0, втори вариант. Това е съвсем нов подход към сближението, към кохезията. Сега, има обаче някои моменти, които не са, не са съгласувани. Повечето от целите, от 11 цели, са, са договорени. Е, в шеста ние искаме опазване на околната среда, на английски да бъде, да бъде формулирано protecting the environment, а не preserving. Охрана или защита вместо съхраняване. После дебати още водим за инфраструктурната мрежа, липсващите звена в трансграничен план. По 11-та цел също не сме постигнали съгласие. Точно каква ще бъде формулировката на текста, така че да се обхванат всички заинтересовани страни. но можем и да успеем да прокараме нашата позиция, доколкото мога да съдя на този етап. Това е за фонда за регионално развитие. Споменах вече и социалния фонд, че по него не е постигнато съгласие. Това по време на дебатите на пленарно ще бъде сигурно най, един от най-острите дебати, всъщност, е, защото ние сме заложили целите си и трябва да се осигурят инструменти по държави. Те трябва да се подчиняват на търсенето, на това, което е необходимо, на нуждите на съответните е, общини и райони. Това е което сме успели за сега да изясним на е, тристранни срещи на високо равнище с комисар Хан, например, с представители на съвета. Ние помолихме помислята да преизчисли е, предложението си, за да се осигури повече гъвкавост, в крайна сметка. Териториално развитие е след това. Много важен въпрос. Там имаме съгласие. Повече подкрепа и гъвкавост сме осигурили на общностно и общинско ниво за, за, за развитие. Знаете, че това е идеята на регламента, да, да се черпи подкрепа от няколко фонда и да има гъвкавост в това отношение. Работата по този въпрос е приключила. Затворена, затворена е темата. Средствата са е, Фонда за регионално развитие, както и е, Морския фонд и Фонда за рибарство. Сега по общата стратегическа рамка Спомняте си, че в парламента доста ефективно мина а, този въпрос. Ние предложихме едно приложение – Написахме го. В момента се гледа на това приложение от страна на съвета като на един много важен инструмент за, за съгласуване, за координация на отделните фондове. Това е въпрос за различни източници на финансиране. Екологични фондове, в това число и приложението урежда начина по който се, се ползват тия фондове и как се съчетават. в момента, в момента е достигнало нашето предложение до ниво Корепер в съвета. Някои изменения специализирани могат да внесат. Сега в процеса на съвместно вземане на решение ние имаме голямо влияние бе нужно време да се е, проведат е, преговорите по тия въпроси. И, мога да кажа, че държавите членки са доста разделени. Остава още горчевината от финансовите е, дебати, разногласията по отношение на разходите. И именно затова парламентът може да свърши много полезна работа, като прокараме всъщност една многофондова система, а, а, а, не, а не еднофондовата система от миналото. После финансово управление. Има някои неразрешени въпроси, плащания на бенефициенти, окончателни корекции, има още някои въпроси, но а, голяма част от членовете вече са а, затворени. Буферите за районите, които излизат от система за подпомагане, а, държави, островни държави членки, инструмента за свързване на Европа, таваните на плащане, нивата на съфинансиране, плащане на предварителните траншове. Е, всичко това са въпроси, които бяха от голямо значение за парламента. финансовите инструменти, все още по тях се преговаря. Редица от нещата обаче вече сме ги приключили. Преходните и заключителни разпоредби има всъщност само една точка, която още не е затворена. Другата седмица остава да свършим тези тези неща, които остава, остава да приключим. Това са това са по-скоро леки задачи, мога да кажа. Може би сега Констанца ще продължи а, а, с изложението ни. Сега, какъв е приноса на Констанца? В съвета има само мъже. И аз не мога да ги убедя. И в този случай Констанца просто прави вълшебства. Може би, може би тя ще сподели как, как успява. Председателката, Констанция знае, че аз съм шефа тук, така че тя не може да вземе думата от вас. Аз трябва да ядем и няма такива неща като леки задачи. Констанция, заповядайте. А всъщност никой не е идеален. Някои, е, сега, е, някои неща да добавя. Че 43 странни член, е, срещи сме, сме провели. Един на един от последните успяхме да разрешим някои проблеми, да, да дадем отговор на някои въпроси на председателството. И както, както каза Илан Берт, Дължим благодарности на колегите от екипа по преговорите, асистентите, администрацията, председателя на нашата комисия. Чудесно е, че така сполутено работихме в един такъв тежък период. Понякога е, е е много сложно да се работи с е, ирландското председателство, но вчера затворихме три групи въпроси, три, три блока. Три срещи бяха необходими, след като ги е, запознахме с целия пакет. А вчера, най-после, приключихме е, работата. Остава да се гласува на комисия. Сега, кои са тия е, три блока? Първо, допустимост за финансиране. Принципът бе следния. Да се осигури и гъвкавост, и е, упростяване на процедурите, без обаче да се отнемат защитните механизми, които трябва да са в е, този блок. Това е нещо, на което настоява и Комисията по бюджетен контрол. И естествено, ние трябваше да, да отстояваме тия въпроси. Сега в момента ви запознавам с най-сложните въпроси. По, по отношение на останалите, позицията и мандатът ни съвпадаше с позицията на комисията и беше по-лесно, но Последните, последните няколко разпоредби бяха по-сложни и затова ни отне толкова а, време. Член 55.6 е алинея. Разликите при изключенията за правилата за намаляване на а, допустимите а, разходи. Но с помощта на комисията, благодаря и на вас, успяхме да достигнем до а, съгласие. 58 член 1б там решихме да има а, единна ставка за а, допустимите преки разходи, 15% увеличение, мисля, че това би било от полза за регионите и също ще се намали административната тежест. 58 член, втора алинея. Става въпрос за работното време, за целите на определянето на разходите за личен състав, за служители. Водихме разговори обширни, могат да се използват националните системи за такъв вид отчетност. Не разбрахме защо настояваше председателството да заложим конкретна цифра в тази разпоредба. И накрая се разбрахме да бъде цифрата 1720 часа, което е средното за Европейския съюз. Звучи съвсем просто, но това означава, че в някои държави членки ще имаме свръхфинансиране по това перо. Но в духа на компромиса просто приехме средната цифра за Европейския съюз. После 59.3b Господин Зимон, за съжаление, го няма. Има изменение на един, подкрепен от един член. Сега, аз не искаме да подкрепим хората, които започват проекти а, не на всяка цена на зелено, но също и на кафяво. Така за тази цел а, решихме да се даде увеличение с 15% за западнали площадки, бивши индустриални обекти. Мисля, че е полезно, полезна тази промяна. После 59.3c не се възстановява ДДС, а пък би трябвало ДДС-то като разход да бъде допустимо. 61 член, нов, нова първа алинея. Едно бис. Става въпрос за преместването на предприятия. Както знаете, това е една позическа позиция на Европейския парламент. Съгласи се председателството с нас, че след прилагането на правилата за държавни помощи, преместването на производствени дейности извън Съюза, за период от 10 години, а платеното от е, е, фонда трябва да се възстанови. Това е голям успех за парламента. Това не е приложимо спрямо малки и средни предприятия, но това е позиция на парламента от дълго време, така че това трябва да го отбележим като голям успех на Европейския парламент. Основното правило, както знаете, е 5 години, 3 години за малки и средни предприятия. И в крайна сметка решихме да е 10 години за извън Европейския съюз. После член 141. Водихме протяжни преговори за пропорционалността на контролните действия и успяхме да достигнем до съгласие, че, че се увеличи прага. Това ние го приехме, но пък за сметка на това съвета прием увеличаване на одитните действия. Благодаря пак на комисията за помощта и в това отношение. Следващия блок. Наблюдение и оценка. Тук се опитахме и успяхме да укрепим ролята на комитетите по наблюдение. Това ще доведе до повишаване на прозрачността и изясняване на задълженията за докладване на държавите членки. 42 член, първа линея. В тая връзка успяхме да се споразумеем за възможността с мониторинговите комитети да имат и, и по-специално, по-специално какви ще са правата на глас на членовете. Това беше позиция, от която не искаше да отстъпва съвета, но, но мисля, че успяхме да постигнем успех. Дадохме, осигурихме право на глас на, на, на членовете на мониторинговите комитети. Най-вече това е много полезно за представителите на неправителствения сектор. 43 ти член. Дадохме възможност мониторинговия комитет да дава становище по изменения на програми. 44 8 линея. А, годишния доклад ще включва и, и по-специално резюмето ще се публикуват, ще се оповестяват публично, така ще се даде повече прозрачност ние винаги сме настоявали на повече е, публичност на информация и накрая успяхме. Понякога на моменти обаче беше, беше доста трудно да се преговаря по този въпрос. 101, 101 член, трета алинея. Добавихме, че трябва да се е, обърне допълнително внимание за достъпа за хора с увреждания. И, и дейностите за социално приобщение изоставане и борбата с младежката безработица. Това е много важно политическо послание от страна на парламента. 102 член. Повишаване на частотата на докладване на финансови данни към комисията два пъти годишно на три пъти годишно. Това също е компромис, но това беше ключов момент за нас, понеже ако сте следили е, преговорите по коригиращия бюджет и новата бюджетна процедура, ще знаете, че държавите членки винаги, е, винаги са убедени, че те имат право на достъп до, до, до цифрите, не толкова комисията и а пък парламентът, като поиска по-голям бюджет за плащания, за да се осигурят плащанията, се раз, изиграват все по-дълбоки и по-дълбоки конфликти. Така че е, през януари, юни и септември, в крайна сметка, ще ни изпращат е, данни. This was uh, for us a big success. <clears throat> Това също бе един от нашите успехи. След това има изменения от парламента за новия член 48б. Съдържанието е <clears throat> да се планират мерки, които да намаляват административната тежест на бенефициентите. Смятам, че наистина успешен а, а, момент, че договорихме това. Всички са убедени в необходимостта да се намали бюрокрацията, но едно е да се говори, друго е да се а, направи. когато започне вече по същество да се говори за тези мерки, тогава казват, а, да, имаше такова нещо, но за съжаление го пропуснахме или пък нямахме възможност. А сега е, се вменява задължението да се намали административната тежест. Е, член 101 съгласихме се да се даде повече време на държавите членки за изготвянето на доклада за напредък. Разбира се, че всеки път, когато се водят преговори, трябва да се стигне до взаимни отстъпки и така ние направихме отстъпка тук. след това задължение да се предоставя максимална информация относно а, самата политика. Това а, за нас е важно не само по политически причини, а за да се наблегне а, на важността на прилагането на самата политика, чрез обмен на водещ опит. И така, в 1Б, алинея 1Б се казва обмен на информация за програми и проекти, включително сроковете за програмирането а, и а, процесът на а, допитване и осведомяване на населението. Сметам, че тази прозрачност, публичност е, е основна тук. В втората, вторият е, член е, се задължава държави членки да публикуват обобщени справки за програмите и информацията на 6 месеца се актуализира. 6.2.1 решихме някои примери от конкретна дейност да бъдат публикувани на специален уебсайт на най-широко използваните е в Съюза езици. Остана се впечатление, че ирландците, понеже те говорят английски вече, не им се налага да учат друг, но а, си мисля ирландците какво ли си мисля, че е широко разпространен европейски язик за един грък, литовец, латвиец и така нататък. За това мисля, че е, е добра идея да има такива а, текстове, които да бъдат превеждани. В анекс 6, параграф 22.1b е, решихме, ако има съфинансиране, тогава, когато става въпрос за мерки за публичност, това да се отнася към отделен фонд, както сега, или към европейските структурни и кохезионния фонд. Председателството обаче не беше готово да се съгласи с нашето предложение, така че това е споразумението. След това управляващият орган ще включва и службите по информация, за съжаление не успяхме да включим информационните пунктове на Европа, които съществуват във всяка държава членка. Както и да е, това се разбрахме, така че парламентарните офиси са част от тази а, система. След това, а, преценихме, че може да възприемем една друга стратегия на водене на преговорите и вчера предложихме пак четири блока отворени, които да бъдат съгласувани. Понякога е по-лесно да се намери компромис ако свободата на избор е, между различни възможности е малко по-широка. Във всеки блок има 6, 7, 8 точки, които предстои да бъдат уточнени. Някои от тях също като част от стратегията на председателството се разглеждат във формата на компромис, но а, може да се разгледа също като материал, с който да се преговаря и така. А, разгледахме тези четири блока а, и в това отношение също с стремеж при следващата тристранна среща да стигнем до решение. Ето това можем да постигнем. Можем това да го отразим в проект с нашия доклад, който да бъде е, предложен за гласуване края на юни. Това би могло да е една възможност докладчика. това ни дава възможност още през юни да постигнем още напредък по време на тристранните срещи. Можем да организираме тематично още няколко блока и в момента е добре да ни дадете вашата подкрепа за още четири блока, които да уточним на следващата тристранна среща така че да се намали броя на темите, които още е, търсят твоето решение. Благодаря на всички, които ни подкрепиха и ни помогнаха. Ние ще е, се постараем, ще им какво може да свършим едната седмица. Благодаря. Уважаеми колеги, сега ще дам възможност за разискване. Искам само да кажа, че заместник генералния директор на генерална дирекция е, регионална политика то той е от страната на комисията. Нали? Комисията не е страна по преговорите, а е основен а, а, посредник и ни помага да ни дава ни основните данни. Та Констанция, той е тук. Ако имате въпроси и към комисията, можете да е, се възползвате от тази възможност и да разискаме въпроси и с представители на комисията. Сега давам думата на желаящите. Не вярвам, няма вдигнати ръце, няма гора от ръце. Бласек. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да изразя високо си оценка за нашия работен екип. Аз също имах възможност да се е, включа е, в работата по време на е, няколко тристранни срещи. Трябва да ви уверя, че това не са напрегната работа а, понякога отива до след полунощ, невероятна а, тежка задача. А, та браво! Браво също и на комисията, защото тя изигра една конструктивна роля, а, демонстрирайки а, а, готовност за съдействие. А, темата е трудна. А, занимаваме се с тематични концентрации, а, тъй като това е на практика основата за а, постигането на а, договореност по отношение на партньорството, също така и основа за оперативните програми. А, трудно е тези неща да се е, изчистят, ако няма ясно разпределение е, на средствата е, по различните програми, както и разпределение на теми. Така че мисля, че това е много важно, за да може от тук нататък всички ние да си вършим добре работата. Председателката, благодаря. Коментари. Ламбер. Заедно с Констанце обяснихме нашата позиция. Е, с две думи искам да се спра на два въпроса, поставени по време на разискванията. Резервът за изпълнение, този въпрос за финансовият брокераж, все още е доста горещ въпрос, който страните си прехвърлят една на друга. Ако погледнете как се развиват нещата, защото всички знаем, че се получават накрая добри а, проекти, но а, значи, хората си мислят, че може да се сделят ини пари и после на края на периода да могат да ги използват или понякога даже след края на периода. Никога не може да а, стане така, че и вълка да е сит и цяло. Така че а, преговорите е, са трудни и може би не е лошо това да го сложим на маса за преговори, да го от една страна е добре ние да се го включиме в мандата, от друга страна в, изключение, в самите разчети на многогодишната финансова рамка това е заложено както беше и до сега на 5%. Аз не знам защо а, нали, някой трябва да се радва, стана 7%. Камерън или някой друг. Не, ние трябва да се радваме, ние. И другото е макроусловностите. Тази сутрин е, изслушахме е, доклада е, и за нас стана съвсем ясно какъв е нашия мандат. Това са двата момента, по които е необходимо да работим и да видим как да ги доведем до край, защото надявам се ще станем свидетели на пакета, но може пък да се окаже, че не може да се реши въпроса преди датата, на която е насрочено гласуване през юли. Надявам се да стане, може би по-нататък към втората половина на годината ще се изчисти този въпрос. Така че това са а, два въпроса, а, чието а, отговор а, се прехвърля, отговорността за който се прехвърля от една на друга страна непрекъснато. Председателската а, а, Ян Обрихт и след това ли след Шретер иска думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, както Онджей Власък И аз мисля, че а, като екип по преговорите ние чакаме а, да излезе решението за тематичните концентрации, защото това или ще изчисти картината, или пък ще срине цялата конструкция. И а, решението трябва да се вземе доста а, така, бързо, защото а, ако има неясни моменти, трябва да се започне отново дебата. А, смятам, че можем да приемаме просто така нещата. Трябва да знаем какви са последиците, проистичащи от тематичната концентрация. И друго, нямаме сигурност, но има поне на теория възможност да се сменят наименованията на теоретичните, на тематичните цели в края на периода. Надявам се това да не стане така, защото ако някой реши а, след дъжка чулка да ги променя, а, това няма да е добре. И сега да, да припомня какво каза Ламбърт преди малко. Въпросът за резерва за изпълнение е много важен. А, как по-деликатно да се изразя. 7% резерв за изпълнение е условие, за да остане нивото на плащането на 908. А, без резерв а, цялата система, която беше предложена от Европейския съвет, няма да може да сработи. Тя по принцип ще сработи, но политически погледнато, а системата а, ще бъде толкова а, вързана, че ще е невъзможно да се освят усвят всички средства и един вид ще се реализират економия от това. А, мисля, че това не е необходимо. А, от системна гледна точка аз съм скептично настроен по отношение на толкова висок резерв за изпълнение. Що се отнася до ежегодните плащания, аз с неохота бих се противопоставил зависи за какво става въпрос. За системата или за това дали всичко това може на практика да се осъществи. Е, това въпрос е много труден. Аз като министър на финансите знам какво е да се отчита 7% възможно на флуктуация за плащанията, защото ви казват след 2020, 21, 21, 22, 23, т.е. се, се отлага решаването на проблема. Шретер има думата. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с всичко казано до тук. Ламберт засегна основните проблеми. Разбирам, че колегите в, в са, обсъждат по тези основни проблеми в най-различни трилози. Не можем да приключим нещата, докато не са не, не са доведени до край преговорите по този въпрос. Доколкото си спомням, то тази глава беше приключена още с кипърското председателство и още тогава започнаха преговорите. А от януари нещата просто бяха а, прибрани в едно чекмедже и край, защото аз не смятам, че стратегията на ирландското председателство беше много конструктивна. Напротив, имам чувството, че те на практика блокираха нещата. Сега не разполагам в момента с а, цифрите, но 40 тристранни срещи, 40 трилога, това е, е огромно количество. Аз мисля, че нещата можеха да се разглеждат на блок беше казано, че на 16 май ще бъде последният трилог, но както виждам, още сме далеч от е, окончателното решение на проблемите. Има и други ключови проблеми от 4, които, е, на, които според мене трябва да бъдат обсъждани до края, защото те имат е, тежки последици и за другите регламенти. Трудно, трудно можем да постигнем някакво, някакво съгласие, защото съвета тръгва от съвсем друга а, гледна точка. Колкото до хоризонталната политика и ек, прегледа екс-анте и според мен е най-трудното е макроекономическите условия. Така че това са три от четири проблема, които са от основно значение според мен. Знам, че са много трудни. Мисля, че тези четири глави ще се влачат до самия край, така както е тръгнало. Колкото до самото съглавие в крайна сметка, мисля, че ще, ще, ще, постигнем, ще постигнем някакво съгласие. Сега няма Знам, че всяко че вся, всека, всеки, всеки, всеки прего, всички, всеки пореден етап на преговорите ни струва много сега в член 9. Е записано едно, на всеки трилог се като че ли се излиза с ново предложение, но аз мисля, че на практика ние първо трябва да се споразумеем помежду си и да излеземе с, един, с едно общо предложение. Така изглежда много лесно и много елементарно, но виждаме, че не е толкова, не е толкова лесно. Член 9. Не там е проблема. Проблема е концентрирането тематичното тематичната концентрация. Аз тук не виждам някакво лесно решение. Доколкото разбирам, съвета казва, че не желая да преговаря. Имам чувството наистина, както казах вече, че ирландското председателство като че ли на на практика не желая да преговаря и не желая да направи някакво усилие. Понякога имаме чувство, че текстовете са изчетени преди това, а не, а не по време на заседанията. И на, на практика нещата се отлагат от едно заседание на друго и се влачат до безкрайност. Така че когато аз отида сред моите избиратели и те ме питат, ама как може, още не сте готови? Нищо, нищо, никакви решения не се взимат. И аз се чувствам неудобно на практика. Нещата, като да, сега разбира, не, не, не, не, мога аз да им, не мога да им обясня, че абсолютно нищо не зависи от нас, че всичко зависи от председателството, до голяма степен от ирландското председателство. Нека то поеме своите отговорности и даде възможност за малко по-бързо напредване по хода на преговорите. Не виждам друг. А, Виктор, Виктор първо. Не на тази тема ли? Не. Констанца първо. Така, искам само да допълна казаното от Елизабет и казаното от Ламберт. Колкото до фонда, аз мисля, че трябва да, да стигнем до някакво решение. В рамките на нашия мандат ние имаме, ни имаме едно разумно предложение, искаме гъвкавост и същевременно времено съвета на практика не желае да прояви гъвкавост. Елизавет и се спря на четири аспекта, които са наистина от основно значение. Така че смятам, че всички, всички колеги, независимо от политическите си а, принадлежности независимо от това на коя комисия са членове, нека всички да помислиме заедно къде, къде, къде, къде, къде можем да как, на къде можем да мръднеме? Какъв марш, какъв марш разполагаме? Аз не казвам, че сега тук трябва да го направим. Аз мисля, че всеки трябва да си помисли а, сам и да каже откъде може да отстъпи. Аз, а, аз ви казвам, ние ще, ще спазиме и ще се придържаме към мандата, който ни е предоставен, но от друга страна не можеме и да се, прави, да се направим на Штрауси и да е, откажеме да погледнем истината в, в очите. Така че, аз мисля, че е добре всеки един от нас да си помисли сам и а, е, да помисли да и да, да измисли нещо. Е, ни очакваме вашите съвети. най-вероятно има какво нещо разумно да ни предложите допълнително. Яким. ако така ми показвате по-добре виждам, а ако така нещо не виждам. Благодаря, госпожо председател. Един а, въпрос към колегите, които са в екипа за преговорите. Първо, а, всичките ми уважения за работата, просто не мога да си представя а, какви усилия е това по отношение и на време, и на нерви, и не знам колко време ще издържите. Колко време ще трябва всичко това? Ирландското председателство непрекъснато става обект на критика аз а, лично смятам, че поне тези колеги, с които съм се запознал лично и съм имал а, работа по моите досиета от а, ирландското председателство, многогодишната финансова рамка а, и е, директивите, по които аз работя. Трябва да кажа, че това е много по-екзотично като материя. Та ирландското председателство дава голяма възможност за водене на преговори извън официалните канали. Значи това са джентълмени, няма значение дали мъже или жени а, но а, все пак а, нещата не са отворени до безкрай. Да видим какви са решенията, които взехме а, и какво а, е станало. Те всъщност а, са а, бетон, не мръдват а, нито на сантиметър. А, да всяка държава съобразява собственото си правителство, ни, ако а, тези проблеми обаче не, стигна, не бъдат обявени като съществуващи в съвета, те няма да бъдат обсъдени и нищо няма да се промени. Трябва а, да се разглеждат въпросите и едно председателство може да разглежда само въпроси поставени на маста а кохезионната, средната, и структура, кохезионната структурна политика са част от бюджета въпросът е блокиран в съвета. Водят се преговори от хора, които е, нямат ни на малка представа от това за какво говорят. За Германия това е външния министр. Какво значи структурна политика? Той не знае. Това е проблем. А, въпросът ми е, дали изобщо а, има интерес а, сред някои от а, държавите членки да се стигне до успех а, в а, този преговорен процес. А, имаме Имахме преди няколко години а, различни прогнози за бъдещето на кохезионния структурните фондове. Видяхме как държавите членки постъпват спрям, с а, фондовете. Те получават накрая а, а, средствата, но аз мятам, че ние е, е, трябва да проведем един общ е, дебат е, по темата и може би не е зле той да стане в е, пленарна зала, а не а, преди да удари съдбовния час. Ние имали сме е, съвместни е, разисквания по въпроси, които са е, доста по-скромни по отношение на важността си и то в а, моменти на пленарно заседание в Страсбург, когато а, всички присъстват. Констанца. Да отговоря на думите на Йоахим. като говорите за финансовата рамка, имате абсолютно право. Не може да се реши този проблем, ако не се признае, че съществува. Проблема е за кохезионната политика. Мандатът, с който разполага председателството, получен от КОРПР, е много по-широк имат готовност за преговори, преговорите се водят, но известно време вече забелязваме, че председателството не докладва за напредъка пред държавите членки. Те нямат представа до къде се е стигнало. Само през миналите няколко седмици на практика нещата бяха докладвани Имаме а, контакти на ниво а, съвет а, и там ясно се заяви, че е, председателството има мандат. Но стратегията на председателството е съвсем различна. Различна е, ако сравним с кипърското председателство. Ние смятахме, че по време на кипърското председателство ще напредне много повече е в края на председателството успяхме да прокараме неща, които не смятаме, че ще минат. Например, етич... кодекса за поведение и много други неща. Аз не вярвах, че толкова работа ще се отхвърли и то така лесно. Но много неща се свършиха по време на кипърското председателство. Ирландското председателство си мисли, че месеци наред може да се размотава, да не бърза за никъде и на края на председателството, за да се а, е, вържат а, е, е, нещата, ще трябва да правя каквото те ни кажат. И колегата Ламбърт и аз смятаме, че това е, а, стрикно неприемливо, затова се оказваме в това положение днес, а значи, че трябва да продължаваме с преговорите, за да достигнем до максимален бар компромиси, защото не забравяйте, през юни на пленарно трябва да имаме предложение за кохезионната политика и се надявам, че всичко ще се свърши до октомври. Аз не ви погледнах и няма вдигнати ръце. Може ли да приключим с тази дискусия? Да, Аламбер, видях, че ти искаше думата пак. Dat kunnen we hier niet Hè. Dus dat, wat, ik mag er nog nogal hoog nemen wat die, die Konstanze gesagt hat. Jetzt. Да, благодаря. Искам да добавя единствено към това, което каза Констанция, е, че трябва да следваме нашия си процес. Трябва да отстояваме това, което сме решили на заседание на комисията, да го прокараме през гласуване, да запознаем колегите с резултатите. Сега можем да почнем и от началото, да изредим всичките моменти, по които сме постигнали съгласие, които сме постигнали а, е, успех. Надяваме се обаче това да не се наложи. Надяваме се до към октомври месец е, да не се натрупат още някакви, да кажем, 300 изменения преди да се гласува на пленарно заседание. Просто трябва да се съсредоточим на основните моменти. Е, върху тях трябва да концентрираме дебата. На пленарно заседание пак ще проведем е, дебат, ще е, извадим тези основни моменти. Трябва да очертаем политическото значение на всичко това така че да бъде формулирано по уместен начин в дневния ред за Страсбург. Така че следващия месец ще бъдат тези дебати. Ако имате дебати, моля да се свържете или с докладчиците в сянка, или с нас, председателката. Някой друг иска ли да вземе думата? Ако не, ще ви отнема само 5 минути или по-малко, защото трябва да ви съобщя някои неща, свързани с процеса от тук нататък. Преди това обаче, аз председателствах петте тристранни срещи от юли месец. Мисля, че по време на кипърското председателство всъщност разгледахме само общо приложимите разпоредби, общия регламент. А, практически не се, не се водеха тогава преговори, така че беше по-лесна задачата на кипърското председателство. Само с един регламент се занимаваше то. Мисля обаче, че задоволството на докладчиците по отделните теми зависи от сложността на съответните теми. Общо, общо приложимите разпоредби са, са много сериозно предизвикателство за преговарящите не може да се изпусне нищо, защото всичко е взаимно обвързано. Така че процесът бе особено сложен. И мисля, че ние като парламент излизаме от този процес с сериозен успех. Не просто сме показали кои сме, колко сме силни и сме подчертали кое е най-важното за нас, а защото настоявахме на качеството на политиката. Аз следих целия процес, понякога от разстояние, и мога да кажа, че и двете страни наистина отстояваха именно тази задача да се постигне най-добрата възможна политика. В момента процесът също е не по-малко сложен. Започнахме преговорите на базите на мандата, който гласувахме през юли. След това имаше допълнение към мандата от ноември месец и след това на всяко заседание на парламентарната комисия изслушвахме доклада на докладчиците и се попълваха четирите таблици, четирите колони в таблицата – така че вие сте имали възможност да се запознаете с документите, които са дали основа на процеса, както и резултатите от преговорите. Та, постоянно допълвахме информацията, актуализирахме, както и мандата заедно с това. Втория въпрос, който бих искала да повдигна е, че и за днешното заседание ще, получ... ще сте получили документи. Сега, както казаха и двамата докладчици, е, до края на май спираме, приключваме процеса. В смисъл такъв, че до края на май, до края на тази седмица, ще приключим доклада, който ще бъде изпратен за превод. Това е един много времеемък процес в парламента. А междувременно срока за изменения, които да влязат в окончателния доклад, ще бъде от 12 юни и 20 юни. Това е периода за изменение. Няма как да стане по-рано, защото има технически има някои технически трудности. Секретариатът пък ще ви изпрати информацията. по отношение на процедурата за внасяне на изменения. Ламбер и Констант също посочиха, че а, трябва особено отговорно да подхождаме към измененията в този процес. А, да, ще има ще има случаи, когато човек се изкушава да, да внесе ново изменение, ако неговото първоначално не е засегнато, така както той си го е представил, но това е особено опасно, ако изпаднем в такова едно положение. Опасно по отношение на приключването на процеса. Много ще се отложи. Така че, така че ви насърчавам да работите преди всичко с докладчиците в сянка групата си и с координаторите, преди да тръгнете да внасяте изменения, за да, за да не се затрупаме, да не се затрупаме с изменения, да не, да не се налага да отхвърляме пак маса изменения. Секретариатът през последните няколко седмици, а пък и преди това работят по 15 часа на ден и в бъдеще и идните дни имат много работа. И ако трябва хиляди изменения още да разгледат, просто ще изгубим политическото въздействие на посланието. Аз в никакъв случай не искам да ви да не ви насърчавам и не насърчавам и да, да, да, да внесете изменения, но в крайна сметка а което ще и ще получиме, няма да бъде, разбира се, 100% от това, което искаме да постигнем в преговорите, така че необходимо е да, най-вероятно ще бъде необходимо да имаме допълнителни трилози, след това да някакси да консолидираме резултатите от измененията, които са били е, внесени а, така, очакваме а, тук а, да гласуваме този доклад през юли и евентуално на а, пленарна сесия през, през сесента. Но ако имате някакви съмнения или проблеми, обър... обърнете се към секретарята, разговаряйте с координаторите, докладчиците в сянка за да можем в крайна сметка днес целият процес да завърши задоволително за всички. Така, доколкото разбираме, може би ще има превод готов на 14 юни, но в крайна сметка не знаем още. Знаете, че става, става дума за изменение на по предложението на комисията, които се трябва да бъдат разпространени на всички езици. Така че надяваме се наистина, че няма да има много изменения, но в крайна сметка ще видим какви ще бъдат нещата. Има ли някакъв някой има ли въпрос? А пък след като секретарята ви изпрати вече всички под подробности, ще можете да зададете допълнителни въпроси. Виктор Бощинар. Колеги, на последния триалог беше през началото на май. Може да кажем, че приключихме тристранните срещи и преговорите. Сега, колкото до същината на въпроса, нямаше много промяни, тъй като можехме да внесеме съвсем малки промени, свързани с раз, научната и развойна дейност. Така че миналия месец в Страсбург обсъдихме каква, какъв ще бъде нашия подход. Решихме, че това ще бъдат делегираните актове и че ще добавиме една клауза в приложението. В крайна сметка получи се положителен резултат, така че аз приканвам Ян да ви обясни как точно изглежда компромиса, който постигнахме. Беше взето и решение по макроекономическите условия за кохезионните фондове и постигнахме споразумение с а, съвета това да стане по време на тристранна среща. Не сме разглеждали мотивите по-отделно, решихме да не ги припомним. В крайна сметка те ще бъдат ако това е необходимо, по време на технически срещи и допълнителни срещи, по този, по този начин ни беше спестено време. Остават и проблемите, които са свързани с многогодишната финансова рамка. Аз ще ви кажа по-нататък какви ще бъдат техническите аспекти на техническия трилог. Знаете, че ни внесахме изменение номер 15 Относно обхвата, макар че съвета не прие с много голям ентусиазъм нашето предложение. Ние се, пред, ние се придър, придържахме към нашето предложение, защото в крайна сметка успяхме да се споразумеем по общото съдържание на разпоредбата но нещата ще бъдат включени в един нов член 2 бис, който обаче ще бъде окончателно редактиране след, след общото редактиране на регламента. Там всички се споразумяха, Що се отнася до изменение 26 и компонентите, свързани с климатичните промени, ние решихме да се позоваваме на екосист. На екосистема. Както вече казах, успяхме с помощта на комисията също така раз... успяхме да, да съпоставиме а, всички членове, където това беше възможно, бих искала да кажа, че наистина нещата по този начин се упростяват. По този начин нещата не И тук. To invest, to meet. Също така би било въз... възможно държавите членки да въведат допълнителни по-високи стандарти, когато счетат считат това за необходимо. Но ще чакаме да се вземе решение, за да можем е, текста да, да, да бъде съгласуван с е, разпоредбите на това решение. Бих искал също така да да ви благодаря на полски. Съм, съм сами аз се очудвам колко бързо напредвам с полски. Така искам да благодаря на Николас Мартин и на Питър за това, че ни помагаха за постигане на резултати, макар че в началото разполагахме с много малък марш на манер. И искам също така да благодаря на Ерминия Рамона. Корнелия и Николас и на румънският ми колега Матула, който много ми помогна в тези трудни моменти, макар и много дискретно. И мисля, че това, което постигнахме, ще бъде полезно за регионите. Но хубаво е да видим как хора, които имат различни виждания по нещата, успяват да постигнат споразумение и да се обединат около консенсус. По този начин успяхме да докажем, че поне що се отнася до кохезионната политика, можем да бъдем единни. Така, някой из... има ли да каже нещо, но просто за комис... да комисията да каже, че просто нека следващия регламент да бъде много кратък. След като никой не иска да вземе думата. Е, ти ще, ще обясните нещата после. крайна сметка какво става с 10 милиарда? От, от, от, от, от коя дата нататъка ще се гарантират тези средства? Все още става дума за декември 2016, 16 януари 2017 и ако са останали средства, те ще бъдат трансферирани тогава, но тези средства ще, ще бъдат а, е, насочени към европейският а, е, инструмент. И И ако няма, но ако няма достатъчно средства, просто този инструмент не може да изпълни а, целта, за която е създаден. Така че нещата могат да се осъществят само ако има средства, само ако има бюджет. Така че, ако, някой ги няма тези 10 милиарда, няма да има средства за никого. Искам да ви припомня, че надяваме се на 31 май или 1 юни секретарията ще прати текста за превод. Искам да ви припомня, че ще ви бъде разпратен на всички между 12 и 20 юни е, срока за изменение. А, ако може комисията да се запуши ушите сега. Утре комисарът Алмуния ще ни посети преди обята и има още е, регионалните насоки, консултациите между отделните служби текат. Има важни за нас въпроси, опазване на енергията и електрогенерация. Тоест, това са въпроси, които може да се разгледат утре с комисаря Алмуния и как тези големи теми ще бъдат засегнати от регионалните насоки за помощ. Сега, Ян. Благодаря. Много е интересно, между другото, че а, ние договаряме един много дълъг текст и изведнъж комисарът внася един малък текст и всичко това се изключва. Много интересно, но доколкото знам, съответствие с а, договора. А, и така, а по отношение на регламента за Европейския фонд за регионално развитие имаме няколко изменения. Първо искам да подчертая ролята на екипа за преговори. Той има двояка роля. Първо, това са хора, които са преговарящи. От едната страна имаме мандат, от друга страна трябва да се преценява докъде може да се отклонил този мандат. Вътре в преговорния екип има много трудни дебати по този въпрос и винаги някой печели, друг глупи. Това е първия ред на водене на преговори. След това отиваме при комисията, представяйки резултата от вътрешните ни преговори. Това трябва да се подчертае, струва ми се, важно е, защото не е въпроса да отидем на преговорите с готов набор изменения, както каза нашата председателска. Второ, доста изненадващо за мен като докладчик е разминаването в мненията на правните служби на трите институции. Това трябва да се спомене и да се споменава всеки доклад. Аз разбирам, че има година на Европа и три основни институции, но освен това имаме междуинституционално споразумение. Знам, че има различни юристи, които са в състояние да а, интерпретират а, по различен начин а, различни договори, но вътре в една правна служба а това е неприемливо. Ние сме политици и ние трябва да имаме ясно послание, а, което да идва от правната служба. Не може да идват различни а, становища от правните служби, които да ни а, пращат на съд. Е, миналия път дойде а, едно становище на една служба и каза, ако направите това, комисията ще даде под съд. Това е изненадващо. Това са хора, които а, работят в комисията, отиват на преговори и казват, ами те ще ни дадат подсъд. Кой ще ни даде подсъд? Барозо ли? Или Барозо ще даде Ром, Ван Ромпой подсъд ли? Какво? Какво е това? Това не може да се приеме. Не става въпрос а, правната служба. Правната служба на една институция трябва да говори с другата и правените служби да намерят начин да разтълкуват договора, защото иначе става много опасно. Иначе политиците могат да ползват една правна служба, за да си е, уредат нещо, да може да ги насъскват срещу правни служби на друга институция. Така може да излезем с още повече доводи да спорим. Съжалявам, но това е доста шокиращо и не мога да го приема. А, сега за съдържанието. А, там са някои от елементите а, е, на регламента за а, фонд за регионално развитие. Имахме различия в дебатите с съвета и комисията успяхме да се договорим за обхвата на подкрепата, за изискванията за допустимост. Препомням, че имаше големи разлики в отношението спрямо големи, малки, средни предприятия, инфраструктурните услуги в по-развитите региони и още редица теми. Е, разбрах, че това съвета и комисията Сметрува ми се потвърди това. След това темата за приоритетите при инвестициите, което а, ни отнася пак към а, тематичните цели. А, и има някои детайли за изчистване, но а, иначе сме се разбрали. Но освен това има едно друго предложение, тъй нареченото а, измерение е, за селищното развитие на комисията. А, там се предлагат интегрирани действия а, в а, селищните а, системи подкрепени от местните групи. Това е опита от инициативата Лидер, трансформиран в контекста на селищното развитие. Темата е трудна, но а, имаме договорености. Има а, въпроси, които още не са а, уточнени. Едната е тематична концентрация. А, успяхме там да постигнем компромис за по-развитите, традиционните и не толкова развитите региони а, както и отдалечените региони, но и специфичното третиране също на островите. Тези неща са договорени. Един допълнителен елемент, който е в нашия регламент и в регламента за общите разпоредби, е компенсационния механизъм. Този механизъм дава възможности на държавите членки да променят почти всяко нещо, изключителна гъвкавост. Ние се съгласихме за тематичната концентрация, после държавите членки казаха, че могат да си правят каквото си искат чрез механизма за компенсация. Ние се съгласихме, защото имаше други елементи, които са важни според нас. Това са и въпросите за отношенията с структурния фонд. Аз го споменах и преди целият пакет за тематичната концентрация в момента зависи от социалния фонд, защото съвета каза, няма да се разберем изобщо с концентрация, концентрации, ако не се разберем социалния фонд. И така, ние се надяваме, че ще се отеснят нещата в максимално кратки случаи, защото ако има промени в социалния фонд, които да влияят на цялата система, ние можем да отворим отново преговорите за, за а, тематична концентрация и нещо, което е изключително трудно. Един коментар от моя страна. Аз съм на мнение, че Европейската комисия падна в собствения си капан един от първите ни въпроси към комисията, може би някои ще си спомнят, без след някои имаме 11 тематични цели, кои от тях са от регионалния фонд и кои са от социалния. От 11-те отговорът беше за а, социалния 8, 9 и 10. Всички 11 са за регионалния. Това е началото. Това означава, около е, са 3 другите са 11, значи имаме покриване е, на 3. И сега целият дебат е за това препокриване по 8, 9 и 10 а по-добре е да се уточни кое ще бъде за регионалния, кое е социалния фонд, ама вече е късно. А, това а, препокриване всъщност е проблема, дали да се насочим на процент, а, към процента или да се отсочим върху тематичната концентрация. Сега е, обсъждаме 1, 2, 1, 2, 3 до 4. Ако знаете кои са тематичните концентрации знаете, ползваме е, номерацията. Но проблемите са изключително важни и те се проявиха в нещо, което е изключително ни изненада. Но някой, който познава по-добре от мен договора, може би изненада не е толкова голям голяма. Целият проблем с делегираните актове и актовете за е, е, е изпълнение. Това проблем, той се повтаря непрекъснато в комисиите и в целия парламент. Как да се извършва дадено дейност, чрез делегирани или чрез изпълнителни актове. Това ще е най-спорният момент. Например, иновативни действия. Това са действията, които предприема Европейската комисия. Няма нищо общо с, с държавите членки, следователно трябва да делегира на акта, обаче съветът се бори това да е прилагащ акт. Не знаем защо. Рационално погледното няма основание такова искане. Имаме сериозен правен проблем за най-отдалечените региони. За съжаление, това са внесени от нас изменения. Ние внесохме изменението за опростяването тъй наречената оперативна помощ за най-отдалечените региони. Съвсем а, наивно ние го предложихме като просто изменение. Резултатът е най-разгорещеният спор между съвета и комисията за оперативната помощ. Да, не искам сега да навлизам подробности, но темата е изключително важна и това е едната причина, да, която ще ни дават под съд. А, въпросът въобще не е впечатляващ по отношение на размер на средствата. Аз ви го казвам, защото това е един а, а, едно малко-малко камъче, което а, всъщност сякаш ще преобърне колата. може да се окаже, че затваряте една врата тук, отваряте там, примерно делегиран акт. А, сега за показателите. Искам да благодаря на всички колеги, които а възприеха изключително позитивен подход, защото имаше две възможности от самото начало. Или да се опитаме да променим показателите от политическа гледна точка, защото ние сме политици, знаем как се формулират показатели. А другата възможност, както каза докладчика, да не пипаме това, защото показателят не е политически въпрос, това е въпрос на експертно ниво, на технически оценки а, и ние не го пипнахме. И това беше проблем, дали делегиран акта, прилагащ акта или анекс. И сега смятаме, че ще бъде анекс. Обаче ще бъде анекс, който няма се променя сега. Той ще се опира на едно предложение, внесено от Европейската комисия преди две години, изготвено съвместно с експерти така че няма да пипаме там. Ще имаме възможност чрез делегирани актове да го променяме. Тоест обща декларация може да се променя, но не да се променя корено, но а да подходим към една стабилна ситуация и да дадем усещането за стабилност на държавите членки, т.е. нещо, което е стабилно от началото на крак. Т.е. може да се влияе върху него чрез делегиращ но не радикално да се промени. В обобщение, трудни бяха преговорите между членовете на преговорния екип. Това беше много трудно, изискваше от докладчите в сянка а, един а, наистина компромисен подход, за което а, благодаря на всички. Смятам, че постигнахме изключително добър резултат и а, предполагам, че ако всичко върви добре, юли сме готови за гласуване. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Специално благодаря и на докладчика за начина по който ни запозна с темата. Добре е да се обсъждат тези въпроси с екипа по преговорите. Мисля, че и при закрити врата също успяхме, въпреки споровете, да достигнем до резултатите, които вече са на лице. В 11-те тематични цели ни се щеше да постигнем повече, вярно. Както често се казва, ние имахме мандат, но резултатът е такъв, че не успяхме да го постигнем изцяло. Не успяхме да го постигнем. Има обаче много неща, с които можем да се примерим, с които, които не сме постигнали. Мисля, че това, което постигнахме миналия понеделник, крайна сметка, можем да го преглътнем, можем да го приемем. Сега проблема за газа поради разгорещени дискусии. Нямаме е, такава цел, е, цел в преамбюла и ние искахме да се замени това с енергия. Мисля, че това е въпрос, по който ще постигнем това, което ние предпочитаме. Сега, за летищата разискването успяхме да я доведем до край. Но винаги така стоят нещата при преговорите. В някои области успяваме, в други не да отстоим позицията си. Но по отношение на парламентарния екип преговарящи, мисля, че направихме дължимото на нашите граждани, тези, които представляваме. И, и а, мисля, че ръководството на екипа а, се води именно от това да постигнем максималното, което е възможно. А, сложни бяха преговорите. Преди предпоследната среща, 5 минути преди края, стигнахме до един критичен момент, в който изглеждаше, че нещата могат да се сринат. Това, което бе постигнато до тогава. трябваше да настояваме, че ние сме легитимен партньор в този процес, понеже сме законни представители на гражданите. Председателката, да, потвърждавам, че изключително активно участие взеха докладчиците в Сянка. Ужасно активни бяха и ужасно в положителен смисъл го казвам. Други коментари? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И аз много се радвам, че сме постигнали компромис. Това е чудесно. Има обаче някои заплахи, които са скрити в детайлите. Като говорим за показатели, трябва да се дообсъди въпроса за делегираните актове. Също и подкрепата на големите е, предприятия. Имаме условия и компромиса е такъв, че това ще е обвързано с е, сътрудничество с малките и средните предприятия, такава е една подкрепа. Но това трябва да се поясни. Какво точно означава това? Тоест, трябва да внимаваме. Но така или иначе аз съм много доволен, защото всичките условия, които аз поставих, бяха прияти и поздравявам всички. Благодаря. Благодаря. Има ли други коментари? Ако няма, същото трябва да кажа. Както по предната тема. Секретарията ще ви изпрати съвсем скоро текста и техническата бележка по внасянето на изменения. От 12 до 20 е периода за изменения. А понеже идвате и влизате и излизате, трябва да ви кажа, че днес от господин Мамасур получих информация, че утре 9 сутринта тук ще бъде комисар Алмуния, а пък комисар Левандовски ще е в бюджетната комисия. Ще се разгледа бюджета по пера и под пера. Та, ако може да, да пратите някой да слуша и там. Ние не можем да отидем, надявам се и вие да не отидете, но ако може асистентите да са там, да слушат и секретарията ще слушат да се надяваме да ви запознаем с някакви интересни развития, ако изникнат такива. Следващия доклад. на Ерика Манер, е, която освен, че си е сменила името, е изчезна от парламента. Е, трябва да кажа няколко неща от нейно име. Първо, приключването на преговорите по а, регламента за европейското териториално сътрудничество. Сега Рика праща поздрави, тя е в отпуск по майчинство. Иска да благодари на колегите, които са участвали в преговорите за съдействието и за подкрепата. По този регламент трябва да се знае, че за първи път в историята на кохезионната политика, европейското териториално сътрудничество разполага със собствена регулаторна рамка, т.е. вече това е пълноправна политика. Една от основните позиции в мандата беше да се увеличи дела на европейското териториално сътрудничество в пакета на кохезионната политика. През феврари не успяхме да получим подкрепата на съвета за увеличаване на 7%, но заедно с Рика и на базата на последните преговори, при приключването на тристранните, на триалога, аз написах на председателя Шулц и помолих, ако се ако нивото на бюджета се разглежда отново, да дойде е, това искане, да се заложи това искане от името на Комисията по регионално развитие. Дела на териториалното сътрудничество. Трябва да кажа обаче, че не, не, не се надявам много, не вярвам това да стане. Другия вариант беше в кохезионната политика да се прехвърлят средства от други от е, ключовите политики към а, е, ключовата политика а, към териториално, териториалното сътрудничество. Това пък би засегнало отделни интереси на държави членки, което пак е малко вероятно, както вече чухме от съвета. Затова мисля, че Това е, това е основното нещо, което не постигнахме. Средствата за политиката. По останалите въпроси, по които се преговаряше, може би най-сложният въпрос беше участието на трети страни в тази политика, но а, чрез подкрепата от правната служба успяхме да стигнем до компромис, който да е приемлив за нас, за парламента. Проведохме и обстойни разисквания в рамките на няколко триалога по няколко важни въпроси, в това число системата на финансиране на програми в рамките на европейското териториално сътрудничество. Тоест това е нещо, което не е правено преди в е, цялата история на политика. Николас ще ме поправи ако греша. Чрез програмен подход е, или чрез или по програми, или по държави членки. Може да става това. Може държавите членки, като, получ, като, като получат своя си национален пакет, те да го управляват. Така че ние не успяхме да изместим акцента, да изместим подхода от финансиране на държави членки към финансиране на програми. Това е източник на, на известно разочарование. Друг въпрос, по която се постигна положителна промяна е с е гъвкавостта на тематичните концентрации. Избрахме фонда за регионално сътрудничество като по-гъвкав. Такъв не е целият фонд, но един аспект от подхода в този фонд. 80% от тематичните цели и пълна свобода за останалите 20% за разпределение. Това сме постигнали. И също така сега имаме гъвкавост за прехвърляне от е, териториално сътрудничество, трансгранично сътрудничество и териториално сътрудничество. Мисля, че това е положителен резултат. Така се дава повече свобода на действие. По отношение на, на техническата помощ, ние искахме също да се даде повече свобода за случаи, когато изпълнението е особено сложно, Постигнахме и там компромис, който е приемлив за парламента. От останалите въпроси сега за преамбюла. В момента анализираме предложението на съвета, така че в рамките на писмената процедура ще го гледа на това, както и при другите регламенти. Като цяло, оценката на докладчика е, че е изпълнен основната част от мандата. Там, където има отклонение от мандата, това е оправдано. И в крайна сметка е, сме преценили, че новото решение е по-добро. Например, при гъвкавостта с тематичната концентрация. Там, където не сме успели, финансиране на база програма и и нивото на помощ. Това, са, това е, трябва да се изтекне. Това са областите, в които не успяхме да отстоим позицията си. Та това е посланието на Рика. Ако няма коментари и въпроси, пак скоро ще получите доклад и периода за изменение между 20 и 20, 12 до 20. Остава единствено доклада на Йоахим сега. Заповядайте. госпожо председател. Сега. Става дума за изменението на регламента. В началото нещата тръгнаха много сложно, много трудно и Накрая все пак успяхме да постигнем някакво, някакъв напредък. Оня ден бе се състоя последната тристранна среща с съвета и гласувахме текста на регламента. Всъщност все още не сме включили обаче съображенията. Съображенията ще ги получиме тази вечер. Затова искам да благодаря на всички. Успяхме да постигнем все пак резултат с, само с три тристранни срещи. Благодаря и на председателката, която беше много активна. Бих искал да благодаря и на секретарията, на господин Манев, на всички унези, които а, помогнаха за и които бяха винаги зад нас, винаги готови да ни помогнат, дори когато нещата бяха трудни, бавни, сложни. Трябва в случая трябва да кажа, че ирландското председателство улесни до известна степен нещата, защото проведахме а, преждевременно едни неформални срещи с а, ирландците и въобще имахме срещи извън а, официалния формат за, ти за бях в... Знаете, че в съвета има доста голямо разнопосочие. Държавите членки съвсем не са единодушни по въпроса, така че а, ирландците се спускаха с доста висок, големи трудности за постигане на някакъв резултат. В началото смятахме, че няма да постигнем окончателен, окончателен резултат преди лятната вакансия, но се оказа, че най-вероятно ще можем. Още от началото сме в постоянен контакт с онези, които си служат или които прилагат този инструмент, в случая Комитета на регионите, за да видим около какви компромиси бихме могли да се обединим и въобще в каква насока да потърсиме компромиси. Основните точки, които трябваше да бъдат обсъдени с цел упростяване на регламента. Искахме да има правна сигурност, същевременно правилата да бъдат и гъвкави, и е, много ясни, и прозрачни. И в този случай се сблъскахме с една трудност при приемането на формулировките да могат, като независимо от всичко, съдържанията на текстове трябва да бъдат прияти от Европейската група за териториално сътрудничество. Също но трябваше да се включи да се включи и, и, и, и изключения за известни държави членки, докато за другите, другите разполагат с разполагат с 3-месечен срок, освен държавата членка, в която се намира седалището на съответната група. По този, по този начин може да, да се съкратат съкрати срока на вземане на решение и на процедурните приложения и държавите членки ще могат в много по-кратък срок да издадат съответни, е, съответните разрешения. Е, Поставен беше и проблем, поставени бяха и проблеми свързани с трудовото, трудовото право. Имаш някои противоречиви и спорни е, правила. Сега идеята е да се да може да отидем отвъд и да можем с една обща дек, декларация да т.е. да се превъзмогнат а, трудностите, залегнали в е, правилата за функциониране на ЕГТС. времено имаше и особни, особ, обсъдихме и правилата, свързани с е, предприятията, които предоставят услуги от обществен характер. Всяка европейска група. Във всяка група може да се включат и предприятия, които предлагат подобни услуги. Парламента беше водещия в насто, насто, насто, и настояваше за включване на подобни предприятия в групата, тъй като покриваме област, области като здравеопазване, образование. Може също така и а, тези групи да имат а, и трансграничен, да могат да включват а, предприятия, които имат трансгранични дейности. Промените в уставът се нуждаят от конкретни правила. В устава ще бъдат включени основните принципи за функциониране на европейските групи. Устава се регистрира. И още нещо. Участието на трети страни. Успяхме да се обединиме около една всеобхватна и ясна дефиниция за сътрудничество с, трети страни, които да не са членове на Европейския съюз, включително и за сътрудничеството с отвъдморските територии и, а, крайно, и крайно далечените е, региони, включително и острови, като Канарските острови или остров е, Мадера. Те могат да се обединяват в европейска група с е, други подобни региони. В правилника също така това е упоменато и мисля, че това наистина е известен напредък. Това е пакета, по който се договорихме. Очакваме съображенията, както казах. Мисля, че не е необходимо да се организира допълнителна тристранна среща за това и накрая ще можем да гласуваме целия пакет. Така че Надяваме се, че ще подкрепите това предложение. Още веднъж благодаря на всички онези, които участваха в процеса на преговорите. Аз извинявайте, че настоявам, но аз мислех, че по принцип трябва да взема думата в качеството си на докладчик в сянка, макар и да не разполагаме все още с съображенията. Мисля, че сме постигнали известен успех. Колкото до бюджета, мисля, че все още не сме загубили битката изцяло. Или поне може би сме изгубили битката, но не и войната. И мисля, че трябва да продължиме нашата борбата за допълнителните средства, които поискахме преди две години. Мисля, че докато нямаме окончателен отказ, не трябва да се отчаиваме. Наистина необходимо ни, ни е допълнително финансиране за териториалното сътрудничество. Нека да отбележи и някой успех. Тук стана дума за крайно отдалечен, отдалечените региони, които вече са, могат да бъдат включени, те са допустими, така да се каже. Програмата ПИС също е доста важна програма, макар и да е много, да, да обхваща много а, ограничен район тематичната концентрация 80%, а пък за останалите 20% имаме е, свободен, е, свободен избор. Е, ролята на сертифициращите органи, както и продължаването на програмите, които са доказали своята полезност или целесообразност. Естествено, не, че не можахме да постигнем всичко, което искахме. Знаете, че държавите членки се опитват да си възвърнат средствата, които са вложили, за съжаление. За съжаление, защото по този начин нашата работа не е достатъчно ефективна, комисията е поела обещание. Поела е да преразгледа разпределението по, по програми. Надявам се, че и в рамките на ФФ ФРР ще има преразпределение, но при всички случаи, докато нещата не са приключили, ще продължиме да настояваме за изпълнението на някои приоритети. Благодаря. По принцип ставаше... Мислех, че ще говорите за европейските групи за териториално сътрудничество, но и това беше важно. Да. И аз искам само да добавя и да кажа на Мари Терес, че тя се спря на, на трансграничното сътрудничество. Трансграничното сътрудничество може да бъде обхванато също така и в е, бъдещите групи, които ще бъдат създадени. Така че, що се отнася до инструментите, политиката за добросъседство и всички инструменти, които се използват за това, са изваредно важни и, и аз Яна Обрехт каза, че има известно, че се сблъскал с някакви, някои трудности, свързани с правните служби и аз се сблъсках с подобни трудности, но в крайна сметка ние сме законодателите. И ние сме законодатели, така че ние трябва да потърсиме начините по които да оправим нещата, за да могат нещата да... Yes, I know. Е, знам, знам всичко това, но все пак по-добре късно, отколкото никъде. Така че започнах да казвам, че ние сме законодатели и действаме в е, рамките на договора, т.е. не сме съвсем свободни в законотворчеството трябва да имаме една ясна интерпретация на разпоредбите на договора. Е, но няма лошо, това е ясно а, за а, тълкуване. Сега, първия път, като се изготвяше регламент за европейските териториални групи, и се, там се го даваше възможност а, те да с, с, управляваш орган за трансгранични програми, но тогава беше много късно в процедурата. Сега въпрос е е дали е, в момента това съществува като възможност да бъдат управителен орган. Е, ами, вижте, ситуацията е, е такава. На предния триалог обсъдихме въпроса. Това е чисто нов регламент. Той е цялостна преработка основен ремонт на сегашния регламент. Т.е. съществуващите е, ЕГТС могат да решават дали да продължат да съществуват по силата на предния регламент или да се възползват от разширителните възможности на новия регламент и съответно да се съобразят с неговите разпоредби а, първоначално създадени, егата са, а, функционират а, по стария регламент, но след като се промени статута, съответно с а, новия регламент, те могат а, да се учредяват по реда на новия регламент, или, а старите съществуващите могат да се а, приобщят към променения регламент. Има ли други изказвания председателката? А, чи? А, благодаря, ще кажа няколко думи. В стремежа си да прозвуча в положителен а, план. Така както и да е, първо искам да изразя от името на, от, на Европейската комисия възхищението си с, от работата на екипите по всички тези регламенти. Много добре съзнавам а, тежестта на работата поради изключителната техническа специфика на тази материя и това, което виждаме е, наистина говори за един подход, ориентиран към резултатите. Тоест не само рутинно да се отмятат постигнати междинни цели, а наистина да има резултат. Искам да кажа, че по регламента за общите разпоредби ние работим на принципа на блоковете, 18 такива блока са очертани, три от които вече са закрити, т.е. има предварително съгласие по 5 от 18-те в рамките на 14-те трилога. Надяваме се, че следващата седмица още 4 ще бъдат уточнени и виждате, че много се работи по подготовка и за останалите. Това означава, е, че имаме сериозни реални предизвикателства за последващите заседания в тристранен формат. Комисията ще се постарае а, е, да способства максимално. Ние разбираме колко е важно да се спазят сроковете, за които говори госпожа председателя и да може да се приеме регламент е, октомври месец. За нас а, това е от решаващо значение, защото неуспехът ще има е, сам, не само негативни последици в практически план, но и ще хвърли сянка върху е, общественият образ на политиката. Съгласен съм също така, че е, това е едно, е, един добре балансиран резултат. Комисията набляга на 7 ключови аспекта. Разпоредбите за съразмерност, за докладването, финансовата отчетност, спазването на необходимото ниво на информацията и насоките, предоставени от направляващите комитети, също са много важни. Има, а, според нас, и други елементи, които а, а, отпаднаха, за което ние съжаляваме. Примерно регламента който а, определяше а, тези 1700 часа. Очевидно, това е процес на създаване, на коване на закони и не всичко е перфектно сега за а, резерва за изпълнение също стана дума. От страна на комисията трябва да каже, че за нас целта не е само да се стигне до сделка за бюджета. От самото начало, още преди да се поставят бюджетните съображения на масата, ние разглеждахме въпросът като особено важен, тъй като той е една възможност за стимулиране на участниците и ние смятаме, че има възможност за на тази политика, система и можем да го обясним, че може да се е, задейства тази система така, че тя да не води до някои от е, отрицателните последици, за които някои се опасяват. Ние можем да дадем а, нашите гаранции, да ви уверим, че ако нещата се развиват по правилния начин, няма се стигне до там. Ето така може да се реши въпроса и за управителните органи, които ще при спазване на необходимите изисквания а предвиденото финансиране наистина ще бъде а, на разположение. Просто става въпрос за добри обосновки. Ние също така споделяме виждането, че а, въпросът е от решаващо а, значение, тъй като той е свързан с тематична концентрация и трябва да се реши, за да не се забавя цялостния процес. А, важен е, е крайният резултат според Европейската комисия. А, и можем естествено да се стремим към него по най-различни начини. Ние може да проучим различните възможности, просто за да се излезе от дънената улица. А ако ми позволите да кажа две думи, за регламента за фонда за регионално развитие. Приветстваме предложенията на Европейския парламент за запазване на някои от ключовите моменти по отношение на тематичните концентрации. Имаме някои резерви по отношение на островите и поетапното премахване на преференциите, но разбираме, че е необходимо да има и елемент на отстъпчивост. Да. А не смятам, че сме изпаднали в някакъв капан по отношение на а, някои тематичните е, цели. Един вид това е интегриран подход по отношение на оползотворяването на фондовете и докато е правилно да се смята, че а, имаше потенциал а, фондът за регионално развитие да, а, допри, да бъде източник за средства за всички цели, не би било добре да се каже, че някои цели са само за структурните фондове, другите за останалите. Не, защото фондовете не са създадени, не са замислени така. Средства могат да се използват за социално включване, за образование, тъй като това са инфраструктурни потребности, свързани с тези теми. Това е, е съставна част от самите фондове. Трябва да има е, интегриран подход. Затруднението е, е свързано с минималните дялове и стремежът да се състави една тематична концентрация, основана на един фонд. Тоест да има правила за предоставяне на средства от фонда, които да са обвързани с тематична цел. Това е една от задачите. Както казах, ние търсим различни варианти за решаването й. И сега По въпроса, който е съвсем конкретен, за европейските териториални териториално сътрудничество и европейските групи за териториално сътрудничество, значи вторите са замислени като орган. Той може да бъде управляващ орган. Т.е. конструкцията ЕГТС може да способства за реализацията на една програма за ЕТС, може е, да бъде управляващ орган, но може и да е, бъде е, партньор при реализацията. Има технически изисквания, които са обект на трудни технически дискусии, но вече се убеждаваме, е, че лека по лека се постига едно подобрение в сравнение с първоначалното предложение на Европейската комисия – защото се постига от една страна добър баланс между различните съображения, от друга страна се получава нещо, което може на практика да работи. Сега за бюджетните въпроси и териториалното сътрудничество. Както каза председателката, сложността тук е свързана с това, че при една промяна в една част на кохезионната политика, това се отрезава на цялото. Но сътрудничеството трябва да се разглежда не само като тема, като въпрос а, на задачите на ЕГТС. Е, ЕТС не трябва да се изолира от останалата част на политиката чрез функционални спогодби, трябва да се търси начин за оперативно сътрудничество, също така да се види по какъв начин инвестициите в растеж и работни места могат да способстват за реализацията на макрорегионални стратегии. Тоест, като цяло да се разглежда въпросът териториалното сътрудничество. Благодаря. Мога ли да използвам присъствието ви тук, казва председателката, тъй като ни предстои утре среща с комисаря Алмуния ще се разглеждат териториалните насоки, които следващата седмица или на 5-6 юни поне ще се приемат от комисията. Първоначално в тези насоки имаше заложена възможност да се предоставя помощ за лечища и енерги, енерги, за енергетиката. Сега а, Генерална дирекция а, конкурент способност предлага това да се изключи от регионалните а, насоки, електрогенерацията, когенерацията, а, пароцентралите. Та, един вид имаме предупреждение, това тотално изключване на енергетиката от насоките, един вид изхвърля енергетиката от а, а, тези а, насоки в момент, когато наистина има нужда от инвестиции в енергетика, енергийна ефективност. Как четете вие на това мислех, че имаме е, общо съгласие. Ние ще отправим този въпрос към комисара Алмуния утре, но се чуя дали може да ни споделите някакви виждания или пък сте ам, вързани и не може да кажете нищо. Нали? Или сте част от Европейска комисия и всички трябва да спазвате една институционална линия. Това е част от а, а, договора. Кое е първото и кое е второто? председателската, като кокошката и яйцето. Не, имаме една е, правна регламентация. И примерно взимаме решението чрез съвместно, процедура на съвместно вземане на решение. Дали комисаря Алмуния може да спазва е, линията или не председателката в официалното предложение на комисаря Алмуния беше заложено да се, е, случ, да се включи възможността за инвестиции в енергетиката. Сега това се изключва. Аз съм шокирана. Uh, Мисля, че този въпрос е, вече е разгледан. Регионалните насоки и секторните насоки. При всички положения това трябва да се формулира изрично. Това отношение. Има условия, които идват от секторните е, насоки, които трябва да се изпълнят. Така за енергетиката сегашната позиция каква е? Въпросът за държавните помощи за енергетика се разгледа само в рамките на секторните насоки за енергетика. И това все още не е представено, доколкото аз знам. Това се предвижда. Коментари. Председателката. Мисля, че към секторните насоки трябва да се пристъпи след като се реши въпроса за инвестициите. Представители на комисията, да, комисар Алмуня, както и представители на Генерална дирекция конкуренция могат да ви по-конкретна информация. Регламента за общо приложимите разпоредби много ясно показва какво става с инвестиции по кохезионната политика. Те, под, те трябва да съответстват на правилата за, за, за държавна помощ. Така че да, и тук е така. Трябва да се изпълняват правилата за държавни помощи. Естествено, трябва да има последователност в режима за държавната помощ по отношение на целите в политиките, иначе би било безсмислено. Иначе ще се появи една политика на инвестиции в рамките на кохизионната политика, която ще върви в някаква насока. Но пък в някакъв момент това да се окаже абсолютно неизпълнимо на съществимо поради правила за държавни помощи. Няма да е непоследователно или противоречиво обаче да, да има някои ограничения. Например, е, ограничения на размера и интензитета на помощта, типа на предприятието и така нататък. Това просто добавя някои елементи към ползването на средства от кохизионния фонд. Не мисля, че това е противоречиво, но трябва да го разгледате в контекста на целите на политиката. Това е много ясен въпрос. Крайният потребител, бенефициента, няма нищо да разбере. Ако ние кажем, че еди какви си разходи са допустими, а има друг документ, който казва, че е, това е забранено. кое е, какво е европейското право? Какво прави то? Ние изготвяме регламент, а правилата за държавни помощи казват, че това е неизпълнимо. Това означава, че ние трябва да си го махнем от регламента ли? Ние трябва да си го заличим комисията. Мисля, че внимателно трябва да се подхожда към понятието допустимост. То не се изключва на базата на текста, както той се развива в този му вид. Не е изключвано да се предостави подкрепа за летища тогава, когато подкрепата е свързана с опазване на околната среда или пък инвестицията е обвързана с а, други инвестиции, които намаляват въздействието върху околната среда. Коментарите ти за микрофон. И отговора. Трябва да гледате на нещата не само в контекста на регионалната помощ. Дори когато не е възможно да се даде помощ по регионалните насоки, това не означава, че не може да се намери държавна помощ по, друга, по други секторни насоки. Нещата не са взаимно изключващи се. Държавите член, член, членки сами могат да избират кой режим за държавна помощ да използват и по кой да, да, да дадат уведомление на комисията за да получат разрешение председателката. Много моля от докладчика да изясни този въпрос, като дойде комисар Алмония. И сега бих искала да приключим дискусията по това въпрос. Благодаря, Николас. Моля да не забравяйте е, нещата, които трябва да свършите. Сега а, ще пристъпим към среща заседанието на координаторите. Моля всички а, да си поканят координаторите, защото иначе ще трябва да вземем решенията с НП и ЕКР само. Пет минути ви давам, за да дойдат всички. Yeah.